Имахме дебата по тази точка. Според дневния ред ни остава само е, общата резолюция по Бирма. Е, и сега ще започнем е, изказваните с е, колегата Кайзер за една минута. Много благодаря. Положението в е, Миянмар продължава да се влушава. Необходимо ли ви е да ви, да ви казвам конкретни примери, а именно непрекъснати задържания и това, че лауреатката на наградата Сахаров, Сан Си Кю, продължава да е в затвора. Започна се всъщност демократичен преход, който би трябвало в крайна сметка да доведе до провеждането на избори. Но ако тези, тези избори се проведат с една разписана от армията конституция, кого ще легитимизират, на кого ще дадат право във власт всъщност тези избори. Ето за това международната общественост, включително Китай, Китай, Индия и Русия продължават да работят заедно за оказване на натиск върху хунтата на Майянмар, която да престане да потъпква човешките права и в крайна сметка тази, този демократичен преход да не се превърне в политическа палячовщина. Благодаря. Благодаря сега, колега, така сме рекли една минута. Благодаря е, господин председател, дами и господа, е, съобщението за избори е, след 23 години в дадена страна винаги е знак белег за преход и демокрация и ни изпълва с оптимизъм. За съжаление, никой от нас не смяташе, че е, изборите, които ще се проведат края на година, ще бъдат демократични, честни и ще доведат до промяна режима в Бирма се опитва да намери решение в, от години. Е, там има много нарушения на правата на човека, е, ежедневно е, се случват и ние не можем да кажем как е, бирманското население може да спре това. Според нас, според мен, само общи действия могат да, да сложат край на това. Но общи от кого? Съседните държави, които финансират този режим Русия и Китай, Европейския съюз, САЩ и Обединените нации. Това са факторите. Именно с такива партньори можем да предизвикаме изменения. Благодаря. Сега колега Вержия, две минути. Да. Бирмания или Майанмар от 96-та година насам е управлявана от хунта, военна хунта. И много от членовете на правителството бяха обект на задържания и не само те всъщност, а и повече от 200 будистки монаси, които бяха задържани и продължават от 2008 година да са задържани в тъмница. Има много емигранти от Бирма, които живеят в съседните държави при изключително нечовешки условия и са често обект на робство и трафик с човешки същества. И при тази тревожна картина Нека да кажем, че най-малко 14 журналисти, тази най-заплашвана група, са в затвора. Много млади, 25 годишни журналисти, които са осъдени на 27 години затвор за нелегален внос на една моторетка, за с която е тръгнал на обхождане на манастирите. Както каза госпожа Декайзер, и аз смятам, че няма друг начин, освен легитимиране на местното управление, на местното правителство. И ето днес отново имаме възможност енергично да осъдим тези систематични нарушения на човешките права там, да поканим хунтата, да поканим правителството на мар, да дойде на преговори, да седне на масата на преговори с нас. Обърнахме се дори и към индийското, китайското и руското правителство с молба да да окажат натиск и те. Така че, моля ви, госпожо Рединг, и вие да окажете същия натиск, и вие да се превърнете в правозастъпничка, защото в противен случай само ще се ограничаваме с думи и дебатът ни ще остане на хартия. Ако искаме мерките да са ефикасни, ако искаме всичко да се въведе в практика, прекъсва да... Благодаря, госпожо колега. Сега колегата Тайнак една минута. Господин председател, не мога да преброя случаите, в които сме говорили тук в пленарна зала за положението в Бирма. Е, някакъв път се опитваме да намалим остротата на своята риторика срещу хунтата, но е хубаво да се огледаме наоколо и веднага ще разберем защо трябва да продължим натиска върху генералите. Ан Сан Су Кю, разбира се, имам предвид, лауреата на наградата Сахаров. Тя не прекъснато получава отказ за е, достъп до е, хората, които я е, подкрепят. Трябва да се има предвид също така и преследването на цивилното население на набираме особено общността Рохингия, защото е, тук като демократи е, сме длъжни да осъждаме този тип деяния, където и да се появят по света. Благодаря. Благодаря, Румева и Руеда, за две минути. Благодаря ви много. Преди няколко месеца имах възможността да посетя границата между Бирма и Тайланд. Имаше хиляди беженци, които чакаха завръщането си у дома. Някои чакаха безкрайно дълго. Ние се срещнахме с някои от опозиционните групи, включително с Националната лига за демокрация, чийто лидер е Сан Сун Чи. Ние внимателно наблюдавахме случващото се. с особен акцент дали има нарушение на човешките права, на свободата на провеждане на, на събрание, свобода на изразяване. В известен смисъл през 2009 е постигнат а, напредък. Стотици затворници бяха освободени, но малцина от тях е, бяха политически. Има все още голям брой политически затворници, които не са освободени. Необходимо е да настояваме за свободни и безпристрастни избори. Всеки диалог, е, който допринася за това, е добре дошъл при условия за безусловното освобождаване на тези лица и за създаване на условия за завръщане на беженците. Искам да се обърна с молба към комисията. Тревожно е, че има намаляване на бюджета, предназначен за беженците, защото става дума за стотици хиляди души, които изискват нашата помощ и не би трябвало да се намалява бюджета за тази цел. Благодаря ви. Сега от името на политически групи господин Ман за една минута. Благодаря, господин председател. Положението с човешките права в Бирма се влуши. Политическите репресии, насилията на военната хунта, сексуалните насилия от страна на военните се увеличават. Има много политически затворници тази година се предвиждат нови избори, но всичко това е само димна завеса. В лагерите има хиляди бежанци, мнозина бягат в Бангладеш, а заловените са подлагани на брутални насилия. Делегацията на ЕНП за Източна Азия настоява за възможност да посети е, имаше възможност да посети е, региона. ние посетихме Рохингия, където трябва да се гарантира международна защита, за да може населението да оцелее. Европейският съюз трябва да се опита да постигне някакъв напредък за защита на човешките права. Благодаря господин Ман, господин Палецкис. Благодаря, господин председател. Както току-що каза колегата, аз бих искал да посоча в тази зала, която за съжаление е празна, но ние много често говорим за човешки права и днес говорим за човешките права в Бирма. Надявам се, че след този дебат днес гласът на Европейския парламент и на Европейския съюз ще се чуе по ясно. Защо? Защото говорим за много сериозни нарушавания на човешките права. И в момента вече Лисабонския договор влязъл в сила. Имаме нови а, позиции, например тази на Бронес Аштън. Що се отнася до Европейския съюз? Смятам, че в момента имаме по-добра възможност да подобрим ситуацията в Бирма, както и в други страни, където се нарушават човешките права. Що се отнася до Бирма, там можем да постигнем нещо положително, ако работим заедно с Индия и други големи държави. Благодаря. Господин Пореба, за една минута. Господин председател, призива на международната общност за спазване на човешките права в Бирма няма ефект. Има все още стотици затворници. Лидера на бирманската опозиция Сан Сучи е все още под домашен арест. Тя е осъдена и на 3 години затвор. По този начин властите ни позволяват да участва в предстоящите избори. Има преследване и на религиозни и други малцинства. Християните са подложени на гонения. Те намират убежище в Тайланд. Властите на Тайланд искат да изгонят 4000 представители на Карен. Наш дълг е да настояваме спазване, за спазване на правата на мълцинствата, включително на тези от Карен. Благодаря госпожа Корола за една минута. Бирма е една от страните в света, където има най-големи нарушения на човешките права. В нашата резолюция ние споменаваме само някои от многобройните факти на насилие. Целта на резолюцията е да покажем, че знаем какво става в тази страна и следим отблизо развитието на положението. Трябва да благодарим на Тайланд, която се отказа да от хвърля в пристигащите потоци бежанци. Имаме последната информация е, че Тайланд решила да не отблъсква карените, които е, бягат от минираните зони. Окоръжаващо е, че са се провели разговори с властите на Тайланд, на Тайланд и че е, трябва да е, помогнем на тази страна да реши проблема с беженците. Благодаря. Следващи господин Тарабела за една минута. Господин председател, госпожо комисар, отново бирме в центъра на вниманието на парламента по отношение на нарушаването на човешките права, ние настояваме да се подобри отношението към гражданите. Там, където в други страни има развитие, в Бирма няма никакво нещата не помръдват. Много лидери на опозицията са по домашен арест, има и селени лица, деца стават войници, опонентите се арестуват. Не мога да цитирам всички факти, нарушения. Желаем следващите избори да преминат свободно, всички, които искат да се кандидатират, да имат равни права и да се гарантира посещението на наблюдатели, които да гарантират отстраняването на всякакви нередности, за да не може авторитарния режим да се автолегитимира чрез волта. Благодаря. Следващата госпожа Маковей. The military junta has ruled Военната хунта управлява страната чрез репресии и потъпкване на човешките права. Като представители на гражданите, избрани от тях, призоваваме към честни демократични избори през 2010 година в Бирма. Поне 25% в от депутатите са назначени пряко от военната хунта, което противоречи на всички представи за демократично и цивилизовано правителство. Знам, че военната хунта подписа Конвенцията на ОНЕ срещу корупцията, но не я ратифицира. Ратификацията трябва обаче да се разглежда като първа стъпка. Изпълнението е ключов фактор за борба срещу корупцията корупцията води до бедност и безнаказаност. Благодаря ви. Сега господин Гергер, госпожа Гергер Доденгер. Благодаря, господин председател. Ако Бирма реши да организира избори за първ път от 20 години, това може да се счита за стъпка напред. Ако изборите са честни. Те трябва да бъдат, разбира се, всеобщи. На първо място всички граждани, включително сам случай да могат да участват в тях, както и няколкото хиляди политически затворници. На следващо място изборите трябва да обхванат и няколкото хиляди бирманци, които се намират в съседни страни. Те трябва да имат право да гласуват. Членовете на бирманската армия не трябва да имат запазени 25% от местата в парламента, защото това е изопачаване на изборите. Изборите трябва да бъдат чрез тайно гласуване, да бъдат наблюдавани от международни наблюдатели и бирманските медии. Ние трябва да продължим в противен случай да прилагаме ограничения съгласно точка 16 от тази резолюция. Преминаваме сега към спонтанните изказвания. Господин Шогор има думата. По време на 2010 година хунтата обеща, че ще има свободни избори. Това е важно и за международната общност, и за Европейския парламент. Трябва да се продължи с натиска срещу хунтата, за да се реализира прехода към демокрация. Трябва също така да се гарантира участието на етническите младсинства в тези избори. По този начин ще се сложи край на редовно избухващите етническите конфликти. Има китайско мълцинство в Бирма и тук Китай има важна роля, но е важно и Китай да признае уйгурското и тибетското мълцинства. Европейският съюз ще постигне резултати в своята дейност, ако прилага едни и същи принципи към всички държави, що се отнася до правата на мълцинствата. На територията на Европейския съюз а, има държави членки, които въвеждат реакционни закони за езика, но не говори само за Словакия. Има държави членки, в а, които се потъпкават правата на младсинствата и това подронва авторитет на Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Малцер, благодаря. Господин председател, госпожа комисар, драматичните събития, предизвикани от хунтата в Бирма, стават все по-брутални по религиозни или етнически причини се водят политически процеси, упражняват се мъчения срещу опонентите на режима. Сега се правят едни привидни избори, които според мен няма да решат нищо. Делегациите и резолюцията на парламента няма да помогнат да се решат проблемите. Необходимо е Европейския съюз да се опита да повлияе на Русия, Индия и Китай, за да може тези три държави да упражнят политическо влияние върху германското правителство, за да подобрят положението с зачитането на човешките права. Трябва да се насърчат и съседните държави да помогнат. Благодаря, благодаря. Господин Преда, една минута. Благодаря. Преди известно време някой каза, че Бирма е обект на редица резолюции, но ние не трябва да преставаме да говорим за тази страна, защото там репресиите, насилията са най-чести и най-систематично се нарушават човешките права. Това е ежедневие в Бирма. Произволните арести, домашния арест са нещо обичайно. Репресиите срещу опозицията, преследванията срещу буддийската религия. Ние трябва да наблюдаваме това, което става през следващите месеци. Трябва всички политически партии в страната да се споразумеят, за да може изборите да са честни, иначе военната кунта ще остане на власт. Благодаря госпожа Рейдинг. President. Господин председател, както и ясно подчертаха депутатите, има сериозни нарушения на правата на човека, които продължават в Бирма. Военното правителство не реагира на международните призиви да се спре с нарушението на правата на човека и не освобождава политическите затворници, включително а, Сан Сучи, продължава натиска върху мълценствата и ги принуждава да напуснат страната. Влушават се социално-економическите условия, около 8% от населението живеят в селските 80% живеят в селските райони. Европейския съюз няколко пъти е излизал с декларации срещу нарушенията на човешките права. Европейският съюз също затегна санкциите. Наред с това ние настояваме Индия, Китай и други съседни страни да използват дипломатически натиск. Някои от съседните страни действително правят това. Освен това, Европейският съюз силно подкрепи усилията на ООН. Тези мерки създадоха трудности за военното управление, но не го накараха да промени своето поведение. Сега военното управление обещава избори през 2010 година като стъпка към постепенно напускане на властта. Ние можем да съдим за тези избори едва след като се публикува изборния закон и ако се установи дали ще има условия за свободни и честни избори. Европейския съюз е готов да се ангажира с сегашното правителство да се възползва от възможностите, които предлагат изборите, да се промени посоката и да се започне една положителна, да се започне едно положително развитие в историята на Бирма. Европейския съюз не иска да изолира Бирма. Всъщност, ние сме най-големите донори, ние предоставяме най-много хуманитарна и друга подобна помощ за тази страна. По-голяма част от тази помощ отива в провинцията, например в региона, който все още се възстановява от неотдавна преминалият циклон. Ние трябва да отбележим също, че докладът на специалния докладчик на ООН подчертава ясно състоянието на нещата. Ние подкрепихме докладчика, готови сме да му окажем помощ. Знаем също обаче, че преки дейности, свърнасти с правата на човека, почти са невъзможни. Европейския съюз няма да бъде поканен като наблюдател на изборите. Затова ние трябва да използваме косвени мерки. Затова човешките права са включени в всички програми за хуманитарна помощ, които предлагаме, за да насърчим спазването на човешките права, диалога. Ние трябва да имаме ясно послание. И днес Европейския парламент е един отправя такова ясно послание. Надявам се това послание да бъде чуто. Обеден съм, че ние не трябва да възлагаме на на други а, нашите задачи, да настояваме директно да се спазват човешките права, да, се, а, да настояваме също за ангажимент от страна на съседните държави. Благодаря, госпожо комисар. Има 6 предложения за резолюция. По този въпрос гласуването ще се състои в края на днешния дебат. Всъщност сега ще преминем към гласуване. Гласуваме по 6 резолюции за Венецуела. Няма предложения за изменение. Има съвместна резолюция на